Mesdames, Messieurs, chers collègues. Скъпи колеги, откривам заседанието, което ще продължи до 18.30, освен ако не успеем да се справим по-бързо, така че тези от вас, които имат влак или самолет в 15.30 да могат да го вземат. Нямате ли бележки по дневния ред? Не, не виждам. При това положение го считаме за прият. Alors, s'il vous plaît. Ако обичате, моля ви да запазите тишина. По отношение на точка съобщение на председателя, трябва да ви кажа, първо, че днес е рожден ден на Раймер Бъге, но той то, то, така е, е, запразну, запразнил, че го няма. В негово отсъствие ще му пожелаем честит рожден ден. На второ място трябва да съобща Ови за е, тръгването, за заминаването на двама колега, Удо и Хулио. Станете, ако обичате. Те ни напускат. Искаме да им благодарим за ефикасното сътрудничество и наистина за нас е голяма загуба тяхното заминаване. Удо се занимаваше с бюджета на другите институции, а Хулио се занимаваше с многогодишната финансова рапка. Ще се опитаме някак да запълним тази празнина и ще работим с техните заместници. И последното съобщение – Хосе Мануел Фернандес оздравя, беше прият спешно в болница миналата седмица. Между другото, обаче успя да дойде да гласува бюджета. Дойде на носилка <laughs> да гласува бюджета. Бяхме притеснени за него, но той уби вируса, който го беше <laughs> заловил в Мозамбик. И сме много щастливи от това. Euh, malheureusement, comme c'était... И още едно съобщение. За жалост нямаме превод на всички езици, защото залата няма достатъчно кабини. Но се надявам, че въпреки това ще успеем да проведем нашето заседание. Euh, je dois d'autre part освен това, трябва да ви съобщя, че по отношение на правилата за прилагане на делегирани актове към финансовия регламент, официално установих, че до към днешна дата никой не е възразил към влизането му в сила. Срока за възразяване е изтичан на 29 декември. Ако от, до 29 декември от, от днес няма възражения, няма никаква пречка за прилагане на процедурата за обнародване на делегирания акт, обнародване в официален вестник след 29 декември, за да може регламента да влезе в сила на 1 януари. Трябва ви официално съобщение, обосновано от правна гледна точка. Освен това, трябва да информирам комисията по бюджета, че след решението на координаторите на миналото и днешното им заседание. Започваме подготовката на нова интерпарламентарна конференция в рамките на Европейския семестър. Конференция, която вече сме организирали в началото на тази година, която е, беше достатъчно интересна, за да привлече вниманието на националните парламенти и на Европейския парламент, така че те решиха тя да стане постоянна, да се организира всяка година в края на януари или февруари. Тази година ще се състои между 28 и 30 януари. Така че представителите на всички политически групи в Европейския и националните парламенти да могат да вземат отношение към економическата и бюджетната политика на Европейския съюз в рамките на Европейския семестър. Процедурата започва с обнародването на анкетата за годишния растеж в Европейския съюз, началото на седмицата след което ще чуем становището на всички политически групи в националните парламенти и Европейския парламент от 28 до 30 януари и след като получим и насоките от Европейския съвет през март, през месеци май и юни, всяка държава членка ще трябва да приеме политическите си е, нас, насоки, националната програма за адаптация и е, Европейския съвет в края на юни, възоснова на това, ще приеме своите препоръки за всяка страна по-отделно, заедно с двете други компетентни е, парламентарни комисии по економическите въпроси и по заетостта ще видим дали да предложим и друга парламентарна среща през есента. Срещата в края на януари ще бъде много важна и ви приканвам да се организирате така, че да може да участвате в нея. Колегата ни Катрин Тротман, която все още не е дошла, но която е докладчик на нашата комисия по европейския семестър, ще е, направи изказване, е, в което ще обобщи заключенията от дебата в края на конференцията през, е, в края на януари. След което ще. Е, където и нашата комисия трябва да играе важна роля. Що се отнася до докладчиците, трябва да информирам бюджетната комисия, че координаторите взеха решение да поверят ролята на главен а, докладчик на Ан Йенцен в нейно отсъствие. А, затрупахме Ан с комплименти и се радвам да я поздравя с тази нова роля. И накрая искам да ви припомня, че всички членове на Комисията по бюджета са поканени на среща, организирана от госпожа Юта Хаук, която скоро ще се присъедини към нас, която е постоянен докладчик на нашата комисия за агенциите по финансирането на трите агенции за финансов надзор. Изпълнителните директори на тези агенции потвърдиха своето участие на срещата, която ще се състои четвъртък на 10 януари в 11 часа в зала Полари СПАК Б6, доколкото чухме. Залата ще бъде така или иначе потвърдена по имейл. Трета точка одобрение на протокол от заседанието от 28 ноември ако няма възражение, го считаме за прият. Сега преминаваме веднага към гласуването. Имаме <clears throat> няколко документа, които трябва да гласуваме. Ще започнем с, с доклада на господин Торвалд с програми за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия. Господин Торвалс не е тук, но Ан ще го замести. Ан. Благодаря. Получихме вотинг листата за доклада на колегата Торвалс. Той предлага три компромисни изменения Б и С. Той е, е за позицията на комисията, а именно да се третират трите страни еднакво и е заличил числата, така както трябва в многогодишната финансова рамка. А в, трет, в третия компромис, компромисно изменение С, Има добавка, която гласи, че оценката за въздействие трябва да отчете и становището на Европейската банка за възстановяване и развитие, т.е. да бъдат отчетени становищата на всички заинтересовани страни. Предлагам ви да приемете предложенията в тази вотинг листа. Йоран Ферм. За жалост на нашия докладчик в Сянка, госпожа Херцог, също отсъства. Тя а, имаше доста работа за дес, но е болна. Ние поддържаме компромиси А и С. Много говорихме по компромисно изменение Б, където се дават числата от е МФР но ние сме по-скоро за заличаване на целия параграф, вместо е, записването на проценти, които могат да бъдат променени, ако в МФР се появят различни числа. Така че ние сме по-скоро против Б, но сме за А и С. Нашите пожелания за възстановяване на болната ни колежка напълно можем да ви подкрепим. Ан, а, предполагам, че ако отхвърлим компромисно изменение Б, ще приемем предложението на комисията. Не, изменение 30. Добре. Можем ли да почнем с гласуването? Изменение 24 на господин Паксър. Докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 на колегата Оди. Докладчика е против, за, против, въздържали се, приема се. Голям, а, компромисно изменение за, против, двама против, въздържали се, Двама. Приема се. Изменение 29 на госпожа Херцог. Докладчикът е за. За. Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Бомби. Компромисно предложение Б за. Против. Нека да направим все пак проверка. Струва ми се, че мнозинството бяха за, но кой няма трима, нямаме карти, включително и аз, и Моника Холмайер. Да, почнете гласуването. Край на гласуването. 16 за, 13 против. 18 против всъщност, с тия без картите, 13 против. Има ли против без карта? Не. Компромисно изменение без се приема, с, с което се заличават или се отпадат изменения до пето до, прощавайте, до 34-то, казва председателя, до края на страницата. Изменение 34 на госпожа Херцог, докладчикът е за, за, против, трима против, въздържали се, приема се. Шесто пада, пето на докладчика за, против, отхвърля се. 35 на Ивейло Калфин. Една, един нюанс. Should by shall се замества. Тоест, should трябва да се замести с шел на английски за против един против, въздържа се, приема се. 36-то на Инге Гресле за. Про... Кой смее да е против? Двама. Въздържали се. Поздравления на смелите ни колеги. Изменението се приема. 37 на Едит Херцог. За. Против един против, въздържали се, приема се. 38 на Инги Гресле, докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Моля за електронна проверка. Съжалявам. Désolé. Voilà. Alors, le клуб. Край на гласуването 17 плюс 2 без карти за, 10 против, 2 въздържали се, приема се. 39 на гласуване пак с докладчикът е против. Кой е за? 3 против. Мнозинството отхвърля се 40 на Херцог. Докладчикът е за, за, против. Трима въздържали се. Приема се. Седмо отпада. 8 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 на Андрей Ковачев. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42 на Пол Рубик да е съвместиво с 41. Докладчика за, за, против. 3 про... 4 против. Приема се. 9 на докладчика също съвместимо. За, против. Приема се. Две изменения на Жан Пьер Роди, който докладчика не одобрява. Не, не искате блок. 43 за. 5, 6, 7, 8, 9. 9 за, против. Отхвърля се. 44 на Жан-Пьер Оди. За. Против. Мнозинството. Отхвърля се. 45 на Жан-Пьер Оди, но тук докладчикът е за. За против, въздържали се, приема се. 46 с разделно гласо. Първата част да се заличи Certified by National Bodies, удостоверен от националните органи, докладчика за, за, против, двама. Втора част, тук се добавят националните органи, за, против, въздържали се, повечето са за, приема се. 47 пак от Жан Пьер Оди, което също е нацепено от социалистическата група. Първа част. The Commission and its Representative с докладчика е за, за, против. Приема се единодушно. Втора част. Националните одитни органи до, се намират Докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. И трета част, останалата част от текста за, против, въздържали се, приема се. 48 на Жан-Пьер Оди, докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се единодушно 49 на същия автор, разделно гласуване, първа част. Без националните органи на, на съответните държави членки за против, въздържали се 4 против, няма въздържали се, приема се втора част. Тези думи, those words, за против, въздържали се, отхвърля се. И тук стигаме до компромисно изменение Це на докладчика за, против, двама, въздържали се, приема се. И стигаме до изменение 53 на Кукан. За, докладчикът е против. Трима, трима за, всички останали против. Отхвърля се. 55 на Едит Херцог. Доклад за, против, приема се. 54 на Пол Рубик, съвместимо с 55. Докладчиката за, за, против, въздържали се, приема се. 56 се оттегля. 57 на Ивалия Лукайлфин за, докладчиката за, за, против, въздържали се, приема се. И тук стигаме до точките от преамбюла. Изменени 11 на господин Паксас, Докладчикът е против. Кой е за? Няма. Да не е този двама. Против. Мнозинството отхвърля се. 12 на Херцог. За. Докладчика за. Против. Приема се. 13 на Паксас, Докладчикът е против. За. Двама. Против. Отхвърля се. 14 на Едит Херцог. С устно изменение да се замести Decommissioning Programs под някои Decommissioning Programs. За против. Въздържали се. Приема се. 15-то на Едит Херцог с устно изменение. Подобно. Е. Съм Programs. За, против, 3 против, въздържали се, приема се. 16 на Ивайло Калфин, докладчикът не го одобрява за, против, мнозинството отхвърля се. 17 то се оттегля, 18 то на Кукан, първа част, която докладчикът не приема, за трима, 4, 5, 6. Против. Какво искате да кажа, че мнозинството? Не си дигате всичките ръца. Мамутите са за, така ли? Втората част. And the final. Да се заличи. Против, за, против заличаваме думите and the final. Можем ли двете изменения на Алфонси да разгледаме блок? Не, добре, що ме искате? 19-то за, докладчикът е за, против, приема се, 20 за, против, отхвърля се, 21 на Херцог. Докладчикът е за. За, против. Въздържали се, приема се. 22 и 23 се оттеглят. 3 на докладчика. За, против. Приема се. Едно на докладчикът за, против. Въздържали се, приема се. И две на докладчика. Разделно гласуване, първа част от текста се заличава regardless of realizable savings and relocations. За против приема се. И втората част с тези думи, т.е. те се преместват за против. Повечето против не се приема. Окончателно гласуване по документа електронно. Джовани гласува наопаки. вероятно. Край на гласуването. 25 плюс 2, 27 против, 3, 27 за, 3 е, против. Поздравление за господин Торвалс. Рапорт на мадам Тротман. Сега преминаваме към доклада на госпожа Тротман sur justement le semestre. Европейски семестър за координация на економическата политика. Тук имаме три изменения на госпожа Вертман. Може ли да ги гласуваме анблок? Не. Добре. Изменение първо на Вертман. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Един, двама, трима, въздържали се, приема се. Вертман, второ изменение, за, против, един, двама, трима, въздържали се, един, въздържал се. Изменение трето, за, против, един, двама, трима, въздържали се. И трите изменения се приемат. Изменение четвърто на господин Дарден. Това изменение е оттеглено. По параграф 10 имаме разделно гласуване, поискано от АОДЕ. Гласуваме първата част. Докладчикът подкрепя и двете части. По първата част за, против, 1, двама, трима, въздържали се, приема се. По втората част за, социалистите и ингуе. Против, всички останали. Въздържали се, втората част се заличава. Окончателно гласуване гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Инге, Антон ton она воте a Инге, докато те нямаше, гласувахме твоите изменения. Няколко колеги си позволиха да гласуват против. Voilà. Окей. Okay. Добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 за, 3 против, 1 въздържал се. Докладът се приема. Поздравление за госпожа Тротман. Преминаваме нататък. Гласуваме доклада на господина Алфонси по Европейския фонд за морско дело и рибарство. Il y a deux amendements Започваме с двете изменения на господин Ферейра. Докладчикът е за. Може ли да гласуваме анблок? Не. По изменение 17 докладчикът е за. Кой е за? Против? Опа. Проверка. Il y a une diagonale, il y a une diagonale du fou qui est contre. Против. Окей. Okay. Le vote est clos. Край на гласуването. 16 за, 13 против. Приема се. Изменение 18 на господин Ферейра. Буквачката е за. За, против, един не против. Приема се. Изменение 19 на господин Ферейра. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 на господин Ферера. Докладчикът е за. Кой е за? Против? И все различни мнозинства имаме. Предпочитам да проверим електронно, защото не мога да броя по диагонал. Je suis pas myope. Bon, euh, le, le vote est clos. Край на гласуването. Единайсет за, 17 против. Отхвърля се. Изменение 21 на господин Котини. Извинете, Ян. Въпрос. Не ни е ясно какво си има предвид под current prices, текущи цени? Може ли някой да обясни? За мен, казва председателят, constant означава обема, а current prices, текущи цени, означава да се вземе предвид инфлацията. Yeah, the one is fixed in Yeah, using the okay. basis of okay. Si l'on raisonne en prix constant, ако говорим за постоянни цени, не се отчита инфлацията. А текущите цени я взимат предвид. В такъв случай е по-добре да гласуваме в рамките на многогодишната финансова рамка. А какво смята докладчикът, пита председателят? Cette musique continue, mauvais bouton. Euh, là, c'est bon. Donc, euh, il a été admis que. Приехме да нямаме точна цифра, докато не се види резултата от преговорите по многогодишната финансова рамка. Donc, euh, je, je comprends Председателят. Разбирам, че дали ще напишем едното или другото е все едно. Ако това е така, можем да приемем изменението. А можем и да го отхвърлим, така или иначе това нищо не променя. Но не си заслужава целия след обед да прекараме в дискусия. Социалистите внесоха това изменение, после го измениха. Може би те могат да обяснят. Добре. Социалистите, които внесоха изменението, ще ни осветлят по въпроса. Господин председател, същината на това изменение не се отнася до това. Придържаме се към предложението на комисията, т.е. да кажем current prices. Добре, казва председателят. Благодаря на Ян, че повдигна въпроса. Ан Янсен обаче има друг въпрос. Нашето опасение не е свързано с използването на constant или current. Просто не ми се струва, че удачно да слагаме каквито и да било цифри сега. Окей. Okay. Uh, I mean, what, what Mr. has asked us not to do. Господин Шулц ни е, помоли да не го правим. Мога да ви предложа устно изменение, а именно да заличим това, което е записано в списъка за гласуване. Докладчикът казва, че същината на изменението не се състои в това. Okay, donc on... Съгласни ли сте? Добре, значи приемаме останалата част от изменението, но нищо не променяме в текста по отношение на цените. Съгласни ли сте? Да. И така, по това изменение на господин Кутини със съгласието на докладчика гласуваме. Кой е за? Нищо не променяме по отношение на цените. Против? Двама. Въздържали се? Трима. Четирима. Добре, приема се. Не променяме обаче нищо по отношение на цените. Имаме три изменения на Горан Фарм. Може да ги гласуваме от блок. Чудесно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25 и 26 на господин Кутини. Забравете за current prices, текущите цени. Unblock, може ли да гласуваме? 25 и 26. За, против. Какво правите там в НП? За ли сте или сте против? 20... Изменения 25 и 26. Vous êtes pour. За сте. Еми, вдигнете ръка. Въздържали се, приемат се. Изменение 10 на докладчика за. Против. Да проверим по електронен път. Гласуваме електронно изменение 10. Моля, гласувайте. Работи клуб. Край на гласуването. 18 за, 12 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 27 на господин Ферера. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Може ли 29 и 30 да ги гласуваме заедно? Не. Изменение 29. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Май пропуснахте 28 изменение. А, пардон. Ескузи-мо. А, извинявам се. Извинявам се, казва председателят. Изменение 28 на господин Ферера. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Да проверим електронно, моля. Извинявам се, но така по диагонала не мога да ви преброя. Люботи клуб. Край на гласуването. 12 за, 18 против, отхвърля се. Преминаваме към изменение 29 и 30. Може ли да ги гласуваме на блок? Докладчикът е против. Не, не можел. Добре. Изменение 29. Кой е за? против, същото мнозинство, като преди малко отхвърлят се. Изменение 30, докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, приема се този път. Социалистите промениха мнението си. Изменение 31, 32, 33, 34, 35. Може ли анблок? Чудесно. Кой е за? Кой е против? What? А, интересно. А, интересно. Въздържали се. А, окей, окей. Nous avons Добре. Имаме една поговорка у нас, само губците не си променят мнението. Горан сия от щастие, защото измененията му бяха прияти. Изменение 36 то господин Ферейра за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 37, изменение 38 на господин Котини, анблок, не. Изменение 37, докладчикът е за, кой е за, против, въз... приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 и 40, може ли анблок, докладчикът е за, кой е за? Против? Въздържали се? Я une Имаше един въздържал се. Отхвърля се. Изменение 39 ли гласувахме? Свършихме ли? Да, свършихме с измененията на Горан. Добре, преминаваме към текста. Изменение 11 на господин Котини за, против, а, проверяваме електронно. Воте, воте, воте, воте, клю. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 16 за, 14 против. Отхвърля се, казва председателят. No. Но. Но. Но. Не, не, не, напомням ви правилото когато гласуваме параграф от доклада. Ако имаме равен брой гласове, приемаме параграфа. Когато изменяме параграфа с изменения, ако имаме равен брой гласове, отново а, печели параграфа. Т.е. остава си и същия параграф и отхвърляме изменението. Отхвърлихме изменение 11. Изменение 12 на господин Торвалц, за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето на докладчика за, против, 1, 2, 3, въздържали се, приема се. Изменение 6 на докладчика за, против, 1, въздържали се, приема се. Изменение 13 на господин Турваз, докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на докладчика за, може ли 7, 8 и 9 анблок? Не може. Добре, изменение 7 на докладчика. Кой е за? Един, двама. Против. Много са против. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 на господин Торвалц. Разделно гласуване. A vessel's fishing capacity and. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Да проверим електронно. Проверяваме електронно първата част на изменение 14. Моля, гласувайте, гласувайте, гласувайте край на гласуването. 17 за, 13 против, мнозинството е за, приема се. Гласуваме останалата част от текста. Докладчикът я подкрепя. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 на господин Торвалс. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 16 на господин Котини. Докладчикът е за. За? против, въздържали се, отхвърля се. По предложението за законодателна резолюция, може ли да гласуваме първите три изменения на докладчика Анблок? Да. За. Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто. Разделно гласуване по първата част. За. Против. Нека проверим. Не е много ясно. Гласуваме първата част от изменение четвърто. In accordance with the maximum sustainable yield principle. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 19 за 11 против. Приема се. Гласуваме втората част на изменението. Останалата част от текста гласуваме. Кой е за? Против? 1, 2, 3, 4, 5 има. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Гласувайте, гласувайте. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 3 против. Поздравления за господин Алфонси. Преминаваме нататък. oui, enfin qui concerne notre rapporteur, mais qui intéresse évidemment. Нещо, което е в интерес на господин Алфонс и което е от интерес също за докладчика. Господин Джан Лука Суста замества докладчика. Заповядайте. <laughs> No, scusi Presidente, io non rimpiazzo la collega sul eh, trattato. Извинете, господин председател, аз не замествам колежката по темата. Замествах я само при гласуването. Не знаех, че трябва да я е, замести в представенето. Bien, alors, euh, je mon cher Разбирам, разбирам. Е, погрешно сме били информирани. Става въпрос за прилагането на споразумението в областта на риболова с Мавритания. Въпросът е деликатен, защото от политическа гледна точка парламентарната комисия по риболова поиска споразумението да бъде преразгледано и да се отложи решението за подновяването му. Препоръчва ни се да не гласуваме. От правна гледна точка обаче ние сме ангажирани с а, това споразумение, дори и то да не бъде подновено. Задължени сме да платим на Мавритания. Аз считам, че съм правно задължен да подложа на гласуване текста. Може да гласувате за, против или да се въздържите. Гласувайте както искате. Докладчикът препоръчва да гласувате за. Господин Алфонси, може би, може да изложите вашата гледна точка. А може би и тази на парламентарната комисия по риболова. А не, тяхната позиция не бих си позволил да представям. Когато говорихме за... Когато обсъждахме споразумението с Марокко, изпаднахме в почти същата ситуация. Тоест имахме споразумение за риболов, което не одобрихме, но одобрихме трансфера, паричния трансфер, който трябваше да бъде а, направен, за да може да се покрие периода, до датата, на която решихме да не подкрепим споразумението. Така че предлагам и тук да, да действаме по същия начин. Да, мъдро решение, казва председателят. защото ако не направим трансфера, това ще се отрази драматично на бенефициентите. Те съвсем не са в благоприятно положение. На този континент, а и от гледна точна на, точка на международното право се намираме в доста деликатна ситуация. Въпрос по последиците от отлагането. Можем ли да отложим? Много дискусии се водиха в нашата група, имаше различни мнения по въпроса. Сега получаваме послание от секретарята по риболова, в което ни се казва почти същото. Решението ще бъде взето в рамките на Комитета по риболова и споразумението може да бъде отхвърлено. Предлага ни се обаче да се гласува за, за да не се блокират парите или за да не се губят. Какви са последиците, ако не направим това, ако не поступим по този начин? Председателят, разбирам, че така ли че сме задължени да платим. Ако откажем, дори да откажем сега, така или иначе ще трябва да платим. Така че препоръката, с оглед и на това, което каза господин Алфонси, е да гласуваме за трансфера. В полза на трансфера, т.е. да изпълним поетия от нас ангажимент. За. Благодаря ви. Против. Един-двама. Въздържали се. Двама въздържали се. Добре. Има ли други трансфери или прехвърляния? Относно госпожа Балцани, не, не мисля. По другите раздели също няма. Добре. В рамките на политиката в областта на строителството, докладчик е Моника. Господин председател, най-напред бих искала да ви съобщя някои сведения. Всъщност получихме редица сведения от страна на Европейската комисия. Първо, сградата Жан Моне 2, която е една дългосрочен, един дългосрочен проект с не много ясни финансови измерения поради равнището на инфлация и равнището на лихвите. Наобщо общо казано, говорим за период от 35 или 30 години за построяването и финансирането. Всичко това се представя по един много разумен начин. Тоест, вместо да има четири сгради в Люксембург, в които се намира целият персонал на място, както и сградата Еврофорум, целият персонал ще бъде обединен в една единствена сграда. Първата част от тази сграда трябва да бъде завършена и първото пренасяне на персонал ще започне през и до 2024 година целият персонал ще се премести на, в тази нова сграда. Става въпрос за около 3040 служители за тази сграда от 600 квадратни метра, като броят на като на служител се падат около 25 квадратни метра, което е напълно нормално, защото говорим за административна сграда. Общата цена с индекса за цените е около 92 милиона евро, като комисията предвижда резерв от 32 милиона евро. Решихме да изготвим становище и като докладчик аз внимателно следя този въпрос, въпроса с финансирането. А ми се струва също така, че Генерална дирекция и бюджет малко се поизнерви от всичките ми искания, действително трябваше да ни представят всички изчисления, но смятам, че това е напълно нормално, защото проектът е много амбициозен и доста скъп. И аз изготвих а, становището си възоснова на тези данни. Но трябва да направя още няколко уточнения, за да можем да гласуваме през януари. Всъщност получих последните данни, които се нуждаех съвсем наскоро и трябва да включа и тях. Така че бих искала да помоля комисията да ми обясни кога точно ще започне строителството, т.е. кога ще започне първата фаза на строителство след различните фази на финансирането. Мисля, че това е важно, за да намалим, доколкото е възможно, лихвите, които трябва да плащаме. Става въпрос за 220 милиона и ако разполагаме с предварително финансиране възможно най-бързо, по този начин ще може да спестим от е, лихвите. Второто ми и Вторият ми въпрос към комисията се отнася за моделите на финансиране. Помолях ги много внимателно да разгледат различните варианти, в частност относно дългосрочните лихви. За момента те са доста ниски, но се очаква те отново да се повишат. Така че трябва много внимателно да разгледаме графика и да предвидим увеличението на лихвите. Може би трябва всъщност да предвидим сключване на договори, за да се възползваме от сравнително разумните равнища на лихвата в момента. Съществува също така и възможност за предсрочно погасяване на заема и стигнал до извода, че резервът от 32 милиона не е предвиден за общите разходи, а всъщност само за непредвидени обстоятелства. Например, ако някое предприятие фалира и това доведе до допълнителни непредвидени разходи. В този случай комисията ще трябва да ни предостави информацията, но няма да ни уведоми официално. Ако се стигне до сериозно увеличаване на а, разходите или сериозно забавяне с проекта, то в а, такъв случай трябва незабавно да бъдем осведомени, а ако се стигне до истински бум на цената на проекта, то в такъв случай ще поискаме официално осведомяване при тези обстоятелства съм склонен да дадем положително становище. Благодаря. Както виждате, нашия докладчик предлага положително становище. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Двама против. Въздържали се. Dans le rapporteur, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Извинете, малко избързах след като получи уточненията, които е поискала от, комисар, от комисията, докладчика ще ни представи положително становище през а, януари. Тоест, а, днес взимаме решение да изследвам със становище, през януари ще гласуваме самото становище. Добре, благодаря ви. По този начин приключваме с а, гласуването. А сега ви предлагам да преминем направо на доклада на господин Алфонси относно протоколата за споразумение относно рибарството с остров Кирибати. Господин Алфонси, имате думата. Благодаря ви, господин председател, за това разместване дневния ред, което доста добре ме уреща, ако трябва да съм честен. И така, има ново споразумение относно годините 2013, 2014 и 2015 година. Става по една малка република в Тихия океан, Кирибати, с 100 000 жители и 30 на острова с огромни териториални води. Споразумението касае около 4,6 милиона евро за 4 години като голяма част от него се отделя за, раз... за увеличаването на риболовния капацитет на тези острови, тъй като запасите от риба действително са основното им богатство, затова трябва да допринесем за тяхното развитие. Ние сме съгласни за всичко това. Възможностите за риболов са определени по научен път и като цяло аз предлагам да приемем това споразумение. Като разбира се, би ще препоръчаме комисията да съблюдава всички добри разпоредби в това споразумение, действително да се прилагат на практика. Това е. Благодаря, уважаеми колега. Искам да припомня, че островите Кирибати бяха острови Жилбер, след което Соломонови острови и са споменати в романа на Оберто Еко Островът от предишния ден. Защото става въпрос за един остров, който е на линията, т.е. на Маритянат, който разделя дните, който отделя един ден от следващия. И на това на екватора. И един, един важен корабоплавател на времето им разполагаше с карата, на която на която карта тези острови играеха много важна роля при разследването. Така че ви благодаря, колега, че отделихте необходимото внимание на този архипелаг. Крайният срок за внасяне на становище е утре в 12 часа. Ще гласуваме на 23 януари, за да може комисията по риболов на парламента да гласува на 18 февруари и ще гласуваме за документа в пленарна зала през месец март. И така, остава ни съгласно дневния ред, госпожа Хексок Херсок я няма. А всъщност е тук, но е с брада. И така давам, давам и думата в лицето на Гьоран относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фундации. Благодаря, господин председател. Да, ще прочете на послание от името на госпожа Херцог. Това е важен въпрос, който нееднократно е обсъждан в парламента поради необходимостта за адекватно финансиране на политическите партии, но също така и от бюджетна гледна точка поради необходимостта да не се финансират партии, които не са достатъчно демократични и прозрачни. Тя твърди, че споделя мнението на комисията, а именно, че трябва да се занимаваме по-отблизо с европейските политически партии и фундации. Те са важни за засилване на разбирането на европейските граждани за политическите процеси на европейско равнище и за да се създаде истинско европейско обществено пространство европейските политически партии и фундации трябва да имат по-голяма роля в европейските избори и евентуалните кампании за референдуми. Ето защото я настоява европейските политически партии и фундации да зачитат в своите програми, със своята дейност и чрез своите членове ценностите, на които се основава Европейския съюз. За целта трябва да можем по-внимателно да следим че европейското финансиране не се озовава в е, ръцете на антиевропейски екстремисти. Тя също предлага, че известна финансова гъвкавост, която да е датирана към дейността на европейските политически партии и фундации. Финансовата подкрепа за тези организации трябва да зависи от европейският политически контекст. Европейските политически партии трябва да имат възможността да финансират предизборните си кампании с прехвърляне на средства от предишни години. Тя също така при нас уточнява, че приносът към организация на мероприятия не трябва да се смята за е, финансово участие. И не смята, че трябва да има ограничение на броя на физическите и юридически лица, които могат да допринасят финансово за европейските политически партии и европейски политически фундации. Тя предлага също така да се създаде комисия с, с а, трима члена, видни личности от Европейския парламент, комисията и съвета, които дадат своето становище в разумен период от време. И накрая предвид ролята, която играе Европейския парламент в процеса на проверка, верификация, сертификация и т.н. Тя смята също така, че и националните органи на държавите, в които имат седалището си съответните европейски политически партии и политически фундации, то те трябва да се натоварят с отговорността да контролират финансирането на тези организации, финансиране различно от идващото от Европейския съюз. Благодаря ви. Председателят, благодаря Георгън. Искам да обърна внимание на колегите, че това е един много важен и много деликатен въпрос статутът и финансирането на европейските политически партии и фундации. Вече разполагаме с регламент, сега подготвяме неговото изменение. Въпрос, както вече казах, е много деликатен и традициите и политическите истории в отделните държави членки са много различни. В някои държави членки свободата на изказ, свободата на мнение и на политика – се заражда от пълната свобода на политическите партии, които не са подложени на никакъв контрол и не бива да са подложени на никакъв контрол. Има и други държави членки, където политическите традиции са съвсем различни и от политическите партии се очаква да зачитат ценности като прозрачност и определени, много ясно определени от закона правила относно финансирането на политическите партии, отново има много различни практики в различните държави членки. В някои държави членки финансирането идва само от членовете на партиите и частни донори. А в моята страна, например, положението е точно обратното. А именно, почти цялото финансиране на партиите идва от държавата, като то се изчислява на броя на членовете на парламента от съответната партия. Така че, както виждате, въпросът наистина е много чувствителен и финансовото, измерение, и финансовото му измерение е особено важно. Така че сме изправени пред много съществен политически и правен въпрос, но и финансовото му измерение бива да се забравя. Така че тук говорим с нашето становище по регламента за статута и финансирането на европейските политически партии и фундации. И със своята мъдрост заседанието на координаторите определи Инга Гресле автоматично за докладчик по изменението на регламента в частта му касаеща европейските политически партии и фундации. крайния срок за внасяне на изменения е 20 декември, т.е. Е други ден. Ще обсъдим измененията и ще гласуваме нашето становище на 23 януари, а Комитета по конституционни въпроси ще гласува на 18 февруари. Инге? за огромната си мъдрост. Председателят ни описа толкова добре цялата сложност на темата, че просто няма какво да добавя. Може само да видим дали в статута на партиите може да се предвидят изключения, свързани с бюджета. Но мисля, че винаги имаме нужда от обосновка – това е напълно естествено, защото ако предвиждаме изключения за нас, всички останали ще поискат същото третиране и битката е загубена преди още започнала. Мисля, че също така трябва да настояваме за разграничението между политически фундации и политически партии. Политическите партии трябва поне от, поне от малко да се финансират чрез частни дарители. Комисията предлага 90%. Аз мятам, че това е много. Според мен дори и 85%, 95% извинете. Иначе като цяло предложението на комисията е добро. Но мисля, че все пак трябва да внимаваме какви допълнителни отстъпки правим защото всеки път ще трябва да се обосноваваме и има опасно нещата да станат доста деликатни. Благодаря, Инге. Бяхме предвидели да разгледаме многодишната финансова рамка, но всъщност няма нищо ново от последното ни заседание насам. Всъщност трима от четиримата докладчици са тук, но нито един от тях не иска думата. А последният въпрос, последната точка от дневния ред, като ще разгледаме, е свързана с бюджета за 2014 година. Сред нас, за наше огромно щастие, е докладчикът ни. И преди малко на заседанието на координаторите беше повдигнат въпроса, дали наистина имаме нужда от насоки и какви насоки можем да дадем още от януари до година, и положение, че все още не сме наясно, какъв, не сме наясно какво ще е окончателното споразумение по многодишната финансова рамка. Може би докладчика ще ни каже какво точно очаква от насоките. Анна? Yes, thank you, Um... Благодаря, господин председател. Разбира се, от координаторите зависи какво решение ще вземат, дали имаме или нямаме нужда от подобни насоки. Аз просто препоръчвам това да се направи дори и да бъде трудно още през януари да се каже нещо конкретно за бюджета за 2014 година. Все още не разполагаме с многогодишната финансова рамка, нямаме правно основание за всичките програми и въпреки това, все още, въпреки това могат да се кажат някои неща. И мисля, че ще бъде добре да се изпрати своевременно послание. Разбира се, ако видим, че няма да стане, че не е подходящо, можем да се откажем. Аз в момента подготвям проект, ще продължа да работя по него през януари. И може би бих могла да ви предложа проект на следващото ни заседание през януари. Да, да направим опит. Мисля, че за тристранната среща тази пролет би било уместно да разполагаме с оценка за, на бюджетните процедури след влизането в сила на договор от Лисабон, да извлечем полуки от предишните счетоводни периоди, да видим кое може да бъде подобрено и да градим върху вече постигнатото с оглед на тази среща. Ще се опитам да направя подобни насоки. Благодаря, Ан. Преди малко казах на координаторите, че естествено много ще зависи от резултатите от дискусиите по МФР. Но ако Европейския съюз в дискусиите по многогодишната финансова рамка запази сегашните величини на числата, споменати от председателя Ван Ромпой на съвета през ноември, има риск да стигнем до споразумение в рамките на Европейския съвет. Друг въпрос е какво ще реши парламента споразумение, чието практически последици ще бъдат още от 2014 година таваните на кредитите за плащания да бъдат намалени и може би ще си струва нашия парламент още от месец януари да, да даде сигнал за тревога защото не можем да приемем споразумение по МФР с намаляване на кредитите за плащани през 2004 година, след като ги увеличихме с 9 милиарда през 2009 година, няколко милиарда за 2013 и изведнъж после да спаднат. Не можем да позволим подобна ситуация. Така че мисля, че такива основни насоки биха били особено полезни тази година. По графика е, крайният срок за внасяне на изменения е 9 януари, последно, т.е. веднага след 8 е, така че да може депутатите да се запознаят с доклада преди да предложат изменения. 9 януари до 15 часа е само на английски. и Ще приемем ще го приемем на 23 януари в нашата комисия, за да може да се одобри на пленарно заседание в началото на февруари. Други бележки? Да, още нещо искам да ви кажа. Така че нашия че да може вече от сега да започна да обмисля а, текста си. Какъвто и да бъде резултатът от а, преговорите по многогодишната финансова рамка и по-специално по отношение на собствените средства или ресурси, възможностите са две. Или ще стигнем до споразумение, което ще бъде прието от парламента, споразумение за реформа на собствените ресурси е, е, и финансиране на бюджета със собствени средства, или няма да се стигне до споразумение – и при това положение си оставаме а, с сегашното положение, с или без нова финансова рамка. И в двата, и в двата случая, мисля, че е настъпил моментът да обогатим дискусията за бюджета в Европейския парламент с един реален дебат за а, собствените ресурси в годишния бюджет. Тъй като нашият, е, нашия капацитет е, за правни изменения е, въжи само за разходната част на бюджета, дебатите в парламента се водят по разходите, не говорим за собствени средства в годишния бюджет. И мисля, че това е ненормално. Ние сме в една уж демократична процедура, където няма никакъв дебат по ресурсите, нито в парламента, нито в съвета на министрите. И изчисленията на собствените средства, които ще захранват европейския бюджет, се правят от експерти и след това автоматично се приемат от бюджетната комисия на съвета, без каквато и да било дискусия в комитета на постоянните представители и още по-малко на съвета на министрите. Това е наистина шокиращо и абсолютно лишено от всякаква логика в повечето държави всяка година, когато се води дебат по годишния бюджет, се води дебат по приходната част, данъчните приходи. Това е първата част от закона за държавния бюджет. Този дебат трае цяла седмица и чак след това започва дискусията по използването на, тези, на тази приходна част, а именно разходната част. Странно е, че в Европейския съюз говорим само за разходите, никога не за приходите. Убеден съм, че е настъпил най-вече, най-после момента да се организира дискусия по собствените средства и да е, използваме възможността дискуси, да, да е, публикуваме цифри, е, които всичките ни съграждани не познават, включително и националните ни депутати и много колеги от нашия парламент. И цифри, които показват, че дънакоплаците, примерно от Дания, не плащат по същия начин, като немските, австрийските, френските или ирландските дънакоплаци, че всяка страна се ползва специален статут, английското рибец, намаление, такса върху ДДС, митнически такси, всичките са различни и така. И, и това води до много драстични различия които ще траят вечно до когато само е, определен малък брой посветени знаят това. Това е една дългогодишна битка, е, която водим. Ако може тези важни и е, сведения да стигнат до широката общественост чрез националните парламенти, ще бъде чудесно. Така че можем да споменем това на, междупарламент... на интерпарламентарната а, конференция в рамките на Европейския семестър, което ще се състои в края на януари. Но а, си мисля, че ако успеем да дадем известна публичност, гласност на а, проблемите с собствените е, средства при дискусията по бюджета за 2014 година, това ще послужи доста е, поучително, педагогично. Е, нашата колежка Ан Йенсен ще приключи мандата в Ореол на слава, а ако успее да прокара това в рамките на дискусията по МФР, и тя има отлична позиция да направи предложения и да организира един, една такава дискусия. Ще видим точно под каква форма. Естествено, ще видим дали това ще одобрим с гласуване, как ще, как ще бъде най-издържано, защото от правна гледна точка нямаме е, прерогативи. И Оран иска да вземе отношение. Благодаря, господин председател. Не искам да започвам дълга дискусия, защото има риск тя да трае дълго. Но Искам да поясня защо повдигнат въпроса с основните насоки на заседанието на а, координаторите. Разбирам защо са докладчиците искат такива основни насоки, но през януари, в началото на февруари имахме три успоредни процедури. Е, имаме три успоредни процедури. Дискусията по, по МФР, а, интерпарламентарната конференция и бюджета за 2014 година плюс европейския семестър и най-вече проблемите с международната, с новогодишна финансова рамка. Където, знаете, има много тежка процедура, изменения, които се одобряват на пленарното заседание, след което трябва да бъде направен превод и прочее. Не може ли да се е, намери една улекотена процедура да се стигне до, пленарно, до пленарна зала след резолюции на политическите групи. Така ще бъде по-лесно да координираме процедурата през януари и февруари. Аз лично не съм против идеята за основни насоки, но ще бъде много трудно да съчетаем всички тези процеси. Как да облегчим тази тромава процедура, защото иначе не виждам как ще се справим нито с европейския семестър, нито с МФР. Боя се, че си създаваме трудности да осъществим бюджетната ни процедура, която е най-тромавата от всички. Другият ни докладчик е Моника. И е, всъщност графикът, който ви прочетах, е графика, който ми е предоставен от Моника. Господин председател, Както и миналите години, по отношение на... И миналите години имахме основни насоки, но тази година трябва да реагираме малко по-рано. Това е разликата. Винаги е имало стълкновение с някои решения, взети от председателството. Тази година не искахме да изпаднем в подобна ситуация, сме да подготвим почвата и предварително да изложим нашите идеи. По отношение на основните насоки, тук моля за извинение колегите, че е, така набързо ги изложих. Е, аз опитах да подготвя възможно най-рано тези насоки, отчитайки вашите идеи, отчитайки тежката економическо е, и финансово положение на редица държави членки и ограниченията, които то налага върху бюджета на парламента. Ние вече е, съумяхме да направим економии през последните години, но бих желала да продължим да осъществяваме структурните си реформи, да променяме нашата организация на работа. Нуждаем се от това. Имаме, разбира се, потребности, но те няма да бъдат задоволени чрез увеличаване на финансовите ни средства всички допълнителни средства за подкрепа на парламентарната работа, сравнителните проучвания, за които много сме говорили, нуждите на докладчиците да получават отговор на ред въпроси, те не могат сами да поръчват изследвания, трябва да ползват информация, съществуваща в бази данки на други парламенти в други държави, включително Американския конгрес – и ни хрумна да се опитаме да променим положението, за да разполагаме с реални научни услуги, които ще ни дадат възможност по-добре да отговорим на потребностите на депутатите мислейки за всички мерки, които се предприемат за осъществяване на економии, писменият и уст бесплатния превод заслужават един сериозен размисъл, без да се поставя под въпроса многоезичието. Разбира се, всеки депутат има нужда от превод, но когато не се нуждае, няма нужда да се предвижда превод, защото много често имаме кабини с преводачи в, в, в залите за заседания, няма кой да слуша преводачите. Такива ситуации би трябвало да се избегват. Освен това, така наречените и митинг, електронните средства, понапреднахме там, но все още имаме купища хартия. Един безхартиен парламент също е решение. Така ще си изпестим разпространяването на купища документи, може Депутатите могат да, ги консул... да се консултират с тях по... в компютрите, iPad, таблети и прочие. И въобще това да става при поискване. Тоест, на... само когато бъде потърсен един документ да се предоставя. Трябва да помислим също дали не е възможно да подобрим нашето сътрудничество с другите институции и по отношение на писмения превод, защото има възможност да се ползват преводачите в Люксембург. Това беше и желанието на Йоран Фарм. Цели, всички, които работят пряко с, с депутатите са в Брюксел. Йоран Фан винаги е подчертавал тази физическа близост, която е важна и която трябва да се отчете. Така има е, синхрон, който позволява да се направят допълнителни економии. И накрая е, сътрудничеството с е, бюрата, мисля, че групите за съвместна работа трябва да продължат да обсъждат възможностите за структурни промени. И аз като докладчик искам да заявя, че те са в помощ. По отношение на сградния фонд, вече а, е, например а, е, споменах, че по отношение на е, подновяването, ремонтите в сградата Полън Пак и по-специално на пленарната зала, искам да ме държат в течение и искам да проверя възможно ли е временно да се наеме сграда, където да подслоним персонала. Е, това може да бъде много сериозен бюджетен разход през 2014 година. Разбира се, през 2015 няма да стои този проблем, но да не забравяме, че през 2014 ще имаме избори за Европейски парламент. Трябва да отчетем и всички разходи по прехода, по напускането на колеги. 2014 наистина е една специална година. А, да не говорим за Европейската служба за външна дейност, а, съда на Европейския съюз. А, знаете, че Европейската служба за външна дейност все още се структурира ние е, ги молим да спазват стриктно критериите на Европейския парламент, т.е. да не харчат прекомерно, да спазват бюджетната дисциплина. Общите насоки са наистина общи. Е, няма конкретни суми. Можем да приемем резолюция, в която да в е, следващата есен, в която да цитираме по-подробни и конкретни цифри, Така или иначе, увеличението няма да е голямо. И не забравяйте, че е, срока за измененията е 9 януари, е, с оглед на превода. След това ние се връщаме на работа на 7 или на 8. Не можем да ви искаме да е, на две на три да си е, съчините измененията. Оставяме ви два дена малко сме притиснати от времето и за това мисля, че би могло срока за внасене на измененията да бъде по-отложен, за да имат колегите време да подготвят измененията си. Това е. Благодаря, Моника. Дерек. Uh, thanks, yeah. The uh, S&D group. Всъщност Едит Херцог беше малко насилена да стане докладчик в сянка. Аз успях да се измъкна. Едит е болна, както ви казах, и искам да кажа някои думи за групата ЕСД Европа за свобода и демокрация. Радвам се, че започваме рано процедурата. Start and uh, a good basis for us to uh, put in place a decent set of, of... започване на работата ще ни позволи да подготвим основните насоки трябва да кажа, че все пак доста напреднахме. Видяхме къде могат да се направят съкрещения, економии. Важно е, разбира се, да продължим в тази насока съвместната работна група с бюрото е, заседава редовно от няколко месеца насам. Вече разполагаме с информация за сравнителните изследвания с Американския конгрес, от, където има интересни заключения членовете на Конгреса много често им, разполага с доста повече възможности от евродепутатите. Имат много повече е, пътища и канали за е, проучвания, изследвания, за изпълнителни решения. Така че може би е добре да инвестираме повече в е, услугите, които се предоставят на депутатите. Също време, но трябва да направим и... И мисля, че е, ние тук в бюджетната комисия трябва да помислим и за структурните промени в парламента. да, да намалим цените на писмения и на устния превод. И, примерно, да, да обединим всичко това с Комитета на регионите и Европейски социален комитет, защото пак от сравнителното изследване, и включително и с други парламенти на държавите членки, виждаме, че евродепутатите работят два пъти повече от националните депутати. So like uh, Така че да видим как да реализираме економии в дългосрочен план. Хубаво е да запишем тази точка в дневния ред още в началото на 2013 година, за да кажем, да посочим с пръст економиите, които можем да осъществим в най-близко бъдеще. Много добре е да направим това още в началото на следващата година. И е добре да започнем с тези основни насоки. Хелга. Is... Uh, Благодаря, Алан. Сега мислим как да постъпим, какъв график да приемем и така нататък. Струва ми се, че си заслужава да помислим за това, което се случи на извънредната среща на върха, както и на срещата на върха от миналата седмица. Може би би трябвало да се опитаме да а, комуникираме с външния свят и а, да му кажем кои са най-важните въпроси по наше мнение кое е най-важното в голямата битка с съвета и между трите институции. Когато погледнах това, което се случи на извънредната среща на върха и конфликтите, които възникнаха там, стана ясно, че проблемът е свързан с малко пари или още по-малко пари. А в Европейския парламент ние а, сме на мнение, че трябват повече средства. Ние, сме, ние казваме да, подкрепяме идеята за повече средства, но по-добро разходване на средствата, по-добри приоритети и съсредоточаване на средствата в съответните сектори. Това е политическото послание. Ние не сме против повече средства, просто искаме да е по-ясно защо желаем да имаме повече средства в дадени области и по-малко средства в други такива. Да покажем, че сме готови да погледнем към бъдещите инвестиции. Това да е посланието. Знаем, че имаме бюджетни ограничения, но си има много добри причини за а, преразглеждането на разходите в европейския бюджет. Не трябва да повтаряме това, което казвахме до сега, просто да изострим малко аргументите си, за да може да се адаптираме към политическите обстоятелства. Това трябва да е нашия подход, по мое мнение защото да, ние казваме нови приоритети, по-добро разходване, както каза Моника, но а, ни трябват много добри доводи. Защо искаме да инвестираме повече в други области, като климатичните изменения, научната и развойна дейност и така нататък. Много хора от външния свят и журналистите не схванаха правилно посланието ни. Така че ми се струва, че трябва да инвестираме малко повече усилия в това отношение и да подплатим доводите си. Когато комисията излезе с ново предложение по данъка върху финансовите транзакции, си спомням, че докладчиците решиха да отговорят. Ще излезе и ново проекто становище от страна на докладчиците и ми се иска след като видим проекто становището, да помислим и за това, което се предвижда за 2013 година. И накрая във връзка с графика. Все още не е решено дали и кога ще има следваща извънредна среща на върха. Поне от това, което аз чух, Херман Ван Ромпой, счита, че ако има шанс за положителен резултат, ще има извънредна среща на върха не е много а, сигурно това, което чухме преди няколко дни, а именно, че ще има среща на върха на 7-8 януари. Струва ми се, че резолюцията за насоките е много важна. Важно е обаче да действаме и своевременно. не трябва да а, правим това през януари, ако срещата на върха е по-късно. Трябва да го направим в а, рамките и много близко до датата на срещата на върха. Така че трябва да видим как точно ще протекат нещата следващата година и да решим дали да вкараме документа в пленарна зала. Поне аз така си мисля, че трябва да постъпим. Благодаря. Благодаря ти, Елга. Елга разшири дискусията, като включи многогодишната финансова рамка. Ясно е, както спомена и Ян Вирсен, че насоките, които можем да приемем, с оглед подготовката за бюджета за 2014 година са насоки, които ни дават възможност да изпратим послание по отношение на годишната финансова рамка. Имаме обаче едно специфично послание в това отношение, което трябва да изкажем в началото на следващата година. На заседанието на координаторите обсъдихме въпроса, Елга, вие не бяхте там, но на заседанието на координаторите се разбрахме, това послание за многогодишната финансова рамка да бъде изпратено в рамките на срещата на контактната група, която ще заседава на 10 януари под председателството на господин Шулц. Да, наистина, странно е, че многогодишната финансова рамка не фигурира в дневния ред на Европейския съвет миналата седмица не беше включен в дневния ред на извънредната среща на върха, не е включен и на срещата на върха през февруари. Тази тема трябва да бъде вписана в дневния ред в момента, в който се счете, че е възможно да се стигне до консенсус по въпроса. Т.е. това може да се случи в началото на февруари. Ако това е така, ще бъде включена многогодишната финансова рамка през февруари на срещата на Европейския съвет, редовната среща. Това обаче може да се случи и на по-късен етап, на някаква извънредна среща. Не е ясно как, какво ще се случи. Херман Ван Ромпой няма да поема някаква инициатива в това отношение, без да се допита до председателя на парламента. Но ние трябва да сме готови да действаме в момента, в който разполагаме с повече информация по въпроса. Господин Рике, заповядайте. Един въпрос. Внимателно изслушах колегата. Напълно съм съгласен с това, което каза, но бих искал да попитам. Преувеличено ли е да се каже, че ако не успеем да променим значително структурата на бюджета в рамките на многогодишната финансова рамка, сме осъдани да се намираме в същото положение през следващите 7 години? Председателят. Напротив, в още по-лоша ситуация ще изпаднем през следващите 7 години. Така че, когато дойде момента, Европейския парламент ще трябва да поеме и своята част от отговорността. По отношение на предложението на Хелга, която ни даде доста разумен съвет. А именно, в насоките или при всяка друга удобна възможност да посочим, че ние не сме поддръжници на идеята за повече разходи, а за по-добро разходване. Тоест бихме искали да имаме и економи. Това са така наречените отрицателни приоритети. Забелязвам, че всяка година става все по-трудно да си набелязваме подобни отрицателни приоритети. Като получим становището и на другите парламентарни комисии, е много трудно да не следваме а, техните искания. Така че наистина а, въпросът е много важен с оглед на а, нашата достоверност. Имаме докладчик, член на АОДЕ. Той много внимателно следи економическите въпроси. Имаме и представител на а, Бавария. Тя много добре знае какво означава добро бюджетно управление. Това означава економи. Ан От това, което чух от Хелга и колегата, реших, че наистина трябва да се придържаме към насоките, да се придържаме към работата на бюджетната комисия, а не да караме политическите групи да поемат работата. Да, действително, има а, някои неща, които можем да заявим и да посочим в насоките, не само за разходите. Разбираме, че е необходимо да се държи под контрол бюджета, но трябва да помислим и за европейската добавена стойност. Да не забравяме растежа, да не забравяме последващите стъпки при решаването на економическата криза. Нуждаем се от достатъчно средства за новите надзорни органи, които създадохме. Така че се нуждаем от бюджет, който да отговаря на нуждите на економиката. Доста проблеми имаме и те трябва да бъдат разрешени на европейско равнище. Затова препоръчвам да опитаме да изготвим насоките – да не изготвяме някакъв дълъг доклад, просто да съвсем накратко да се придържаме към темата. Но а, да дадем също така възможност за размисъл върху а, ситуацията. Все още не знаем в крайна сметка дали ще имаме резултат от Европейския съвет през февруари по въпроса за многодишната финансова рамка. Ние трябва да изкажем нашето мнение. Наистина положението е доста деликатно. Не считам, че в тези насоки трябва да се а, започва от начало целият дебат по многогодишната финансова а, рамка. Да се придържаме към бюджета за 2014 година, да кажем каква информация разполагаме и какво очакваме, както и какво считаме за абсолютно необходимо за бюджета за 2014 година с оглед да се подкрепят целите на Евро... стратегията Европа 2020, както и мерките във връзка с вътрешния пазар. Да, струва ми се, че трябва да опитаме. Не става въпрос за дублиране на европейския семестър. Разбира се, някои от идеите могат да послужат за да се предостави допълнителна яснота на националните парламенти по въпроса за европейския семестър. Може да им се обясни по какъв начин европейския бюджет може да е от полза за националните бюджети, т.е. да не се гледа на европейския бюджет само като на разход. Струва ми се, че трябва да помислим по тези въпроси преди да преминем към дискусии с националните депутати. Нека да помислим как да постъпим. да помислим кои теми да повдигнем с тях. Разбира се, може да дадем и примери. Благодаря. Благодаря. Ан Ричард Ашворд. Благодаря, господин председател. Само един бърз коментар в подкрепа на казаното от Моника относно работната група и бюрото. Действително, ние идентифицирахме възможности за много сериозни спестявания и ще предприемем съответните инициативи своевременно. Но започвам да се очудвам на едно противоречие, което се появява. В сравнение с останалите парламенти, този парламент е значително по-ефтин – аз лично не очаквах е, резултатът от проучването да бъде такъв, но това са данните. И това, ако се замислите, е доста притеснително, защото след влизането в сила на договор от Лисабон вече сме орган с, с сериозни контролни правомощия. Имаме, трябва да взимаме жизненно важни решения за изразходване на средствата, а просто не разполагаме с възможности и инструменти да го сторим. Затова излизаме много по-ефтино от Бундестага или Конгреса в Съединените щати. И според мен това е много притеснително, защото в момента се водят много мащабни разговори и преговори за МФР и за приоритетите за харченето, но ние тук не разполагаме с необходимите средства и възможности да се изкажем по всички тези въпроси. Много повтарям, нашият парламент е значително по-ефтин в сравнение с останалите парламенти. Аз лично бях доста очуден от този факт. Благодаря ти, Ричард. Точка разни. Инге. Господин председател, става въпрос за начините за прилагане на регламента. Сроковете за внасяне на изменения. Препоръчва ни се да не даваме окончателно становище на комисията, но аз смятам, че трябва все пак, крайния срок е 28 декември, трябва и да публикуваме решението си. И честно казвам, не смятам, че е много коректно спрямо комисията да чакаме до последния възможен момент, т.е. от 31 декември, за да дадем нашето одобрение. Смятам, че трябва да правим малко повече гъвкавост, да, да не бъдем прекалено големи бюрократи. В крайна сметка се стремим към добро сътрудничество с останалите институции. Ето защо аз ви призовавам към по-голяма гъвкавост. Благодаря, Инге. Вие не бяхте тук, но в началото на заседанието казах това и то беше одобрено от Комисията по бюджети. Няма друго по точка разни. Благодаря ви, желая на всички ви весели празници, благодаря на всички за участие, благодаря на преводачите и до до година.